So, meine vereinzelten Уважаеми госпожи и господа, колкото и да сте малко, добре дошли на заседанието. Те, поздравявам тези от вас, които са тук. Налага се да променим дневния ред. Вчера най-вероятно е станало дума за това ще поговорим за политическото съдържание на някои от докладите. Комисарът Таяни бе предвиден в началото на днешното заседание, но вчера краткосрочно е отказал, най-вероятно по някакви неотложни причини аз ще му напиша едно писмо и ще му кажа, че независимо от това какви са причините и колко са сериозните, е, това не е, е хубаво. Организираме нещата, планираме работата си и ето, че се получава объркване в е, рамките на нашата работа. Радвам се във всеки случай, че колегите, които отговарят за точки 13 и 14, са проявили готовност е, да докладват пред нас е, днес по тези точки в началото на сутринта. Първата е, колежка, която ще докладва е колежката Куми. Ще й дам думата сега. Благодаря ви, господин председател. Ще ви представя накратко това становище след доклада на комисията ИМКО за безопасност на продуктите. Ще бъда напълно кратка. Директивата за сигурността на продуктите е директива 95 от 2001 и срока за транспониране изтече през януари 2004 през януари 2009, защото сега говорим за и 9, се публикува доклад за приложението на тази директива. И така се установяват подобренията след влизането в сила на този текст. Е, анализират се също така и проблемите. Е, действително, транспонирането в държавите членки създаде цяла поредица от е, трудности. Има известна свобода на действие от страна на държавите, така че е, има проблеми с приложното поле. Става въпрос за това, че е, има различно приложение според различните продукти, така че се налага ревизия на тази директива и комисията започна консултации, за да се види дали е уместно да започне преразглеждане на директивата. Сега ще ви посоча най-проблематичните точки. Първо, критериите, за да се определи дали един продукт е безопасен или не. Първо е последяемостта и задължението за проверка и за отчитане от страна на държавата пред комисията на предприятите мерки преди пускането на пазара на продукт, който съдържа опасни съставки. Освен това, процедурата, която комисията трябва да приложи за рискови продукти, рискови за здравето на гражданите, както и системата RAPEX за надзор, която трябва да бъде засилена и подобрена. Освен това, подобрение на стандар... стандартите, системите за стандартизация, както и мандат стандарта, който комисията иска от е, стандартизиращите е, институции. След тези предварителни бележки, с този доклад представям някои точки, които ми се струват важни и които са от правомощите на нашата комисия посланието, което искаме да прокараме, ще бъде по-силно, ако приемем този доклад. Първо, четири аспекта. Искаме от комисията да умисли единна система за надзора на пазара. Считаме, че с преразглеждането на директивата и възможностите за хармонизация трябва да има единен път, единен начин – продуктите да станат сигурни в Европейския съюз. Второ, проследяемостта. Потребителят трябва да може да бъде информиран къде е произведена стоката или къде е замислена услугата и искаме от комисията да започне консултации, да направи оценки на въздействието, за да се знае какви са необходимите средства за подобряване на последяемостта на продукта – но също така и за да се справим с проблема фалшификации. Включила съм също така въпросите, свързани с чиповете и проблемите, свързани с радиочастотите. Не, не искам да се плашите от въпроса за цената, защото дори комисарта Яни мисли за това за въздействието, за последиците и най-вече за цените, но по принцип това не би трябвало да се отрази на потребителските цени. Мислим, че могат да се освоят нови технологии за етикетирането и проследяемостта. Освен това, искам от комисията да подобри системата РАПЕК, за да бъде по-достъпна за потребителите и малките и средни предприятия. Нещата трябва да бъдат улеснени, трябва да може да имат достъп до тези системи. И накрая това, което ви казах преди малко за подобряване на стандартите в Европа. Системата трябва да бъде по-ясна, трябва да се подобри участието на малките и средни предприятия в целия процес по стандартизация. В момента работим с комисията ИМКО по тези въпроси, но за общата сигурност на продуктите трябва да се позовем на стандартизацията – Надявам се, че ще постигнем консенсус тук сред нас. Готова съм да приема ваши предложения, да отговоря на ваши въпроси, наистина, за да се подобри производството на продукти в Европейския съюз и да защитим едновременно потребителя. Благодаря. Entschuldigung. <laughs> Ähm, Entschuldigung, äh, ich wollte fragen. Извинете, е, бях пропуснал да включа микрофона. Има ли изказвания от страна на колегите? Няма. Това е добре. Е, добра работа. Благодаря ви за подкрепата. Трябва все пак да видим дали някой от докладчиците в сянка не е тук. Но може би е, това, че не са в залата, се дължи на промените в дневния ред. Комисията обаче е представена. Може би някой от представителите на комисията би желал да вземе думата. Имате думата. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Позволете ми първо да поздравя госпожа Коми за много ясния, много добър доклад. Предложенията й са почти в съзвучие с нашата гледна точка. Също желаем да се въведе единна система за надзор на пазара, както по отношение на нормативната рамка, така и по отношение на нейното прилагане. За тази цел трябва да упражним двоен натиск върху държавите членки. Проследяемостта също е много важна но в тази област вече са предприяти редица мерки, например през 2008 година. Тогава бяха приети нови разпоредби относно проследяемостта. Що се отнася до радиочастотната идентификация и чиповете по ИСО, госпожа Коми вече очерта потенциалните проблеми. Проблем представляват тези системи най-вече за по-малките продукти, за продуктите с по-малка стойност. Съществуват и проблеми е, във връзка с защитата на данните. Още един проблем, на който ще се спра накратко, е точка 7 относно глобите и санкциите. Искаме да въведем много строги изисквания в тази област, но това не е толкова лесно, тъй като тук опираме до националните съдебни системи, т.е. не разполагаме с особени компетенции. Ще опитаме обаче да въведем максимално ясни и строги разпоредби, доколкото разполагаме с съответните правомощия. А като цяло, мисля, че докладът е много добър и почти изцяло е в съзвучие с водените до тук дискусии на ниво комисии. Много ви благодаря. Аз също ви благодаря много сърдечно. И така, ако все още няма желащи за изказвания от страна на членовете на комисията, ще преминем към точка 14. Нека да ви кажа все пак, че по отношение на сроковете за внасене на изменения има промяна 16 ноември, 12 часа. Така, 16 часа. А, а, 12 часа на 16 ноември. Крайен срок. А сега, ако сте съгласни, преминаваме към точка 14. Доклад за 2010 относно изпълнението на програмите на политиката за сближаване за периода 2007-2013 година. Колегата Франциско Соса Вагнер е докладчик по темата. Давам му думата. Благодаря ви, господин председател. Тук става дума за проект то становище на Комисията за развитие, за регионално развитие. Тя е водеща комисия. Колегите е, работят по редица теми, така че става дума за теми от комплексен характер. Е, става дума за е, за политиката за сближаване и за съобщението на комисията за развитието на политиката за сближаване за периода 2007-2013 година. И за това как е, именно ще се формира тази политика през е, този период за съответните е, действия на държавите членки. Освен това става дума и за въвеждането на един нов инструмент за оценка на действителността. Все още ни липсва дистанцията във времето, за да можем да оценим истински нещата, но, но все пак за какво ни е тази политика за развитие, за сближаване? Развитието на най- бедните региони и намаляване на пропаста между най-богатите и най-бедните е, намаляване на е, различията, на дисбаланса е една основна цел на Европейския съюз. И трябва да кажем, че тази цел се подкрепя от всички институции. Ако ние се възползваме от трите инструмента, а именно конкурентно способност, е, интер, междурегионално сътрудничество, по-добри контакти между държавите членки, ще можем да постигнем добри резултати. И така е, стигам до заключенията, които се съдържат в е, съобщението на комисията. Два аспекта са важни. Първо, става дума за инвестиции по отношение на структурните промени, е, помощи за малките и средните предприятия, подобряване на е, транспорта, най-вече в е, градовете, подобряване на санитарните съоръжения и на инфраструктурата в образованието. Отчитат се добри резултати в някои от областите, но не във всички области. Нашата комисия е компетентна за определени сфери 13,5% от е, средствата е, и е, ще се изразходват именно за дейности, които са свързани с ресора на нашата комисия. Около 20% се падат на енергийната ефективност. Естествено, че на национално равнище трябва да се предприемат съответните мерки, за да се подобрят нещата. Развитието на информационните и комуникационните технологии също е едно голямо перо, 18,8% от средствата се предвиждат за развитието на едно на информационни и комуникационни технологии по един много по-хомогенен начин, отколкото до сега. Има два съществени аспекта, които трябва да бъдат подчертани. Първо, економите на енергия трябва автоматично да се отчитат от комисията. Това е нашето искане, това е нашето настояване, така че когато става дума за отпускане на средства от фондовете, да се имат предвид този критерий економии на енергия. И освен това трябва да се повишат средствата, предвидени за енергийна ефективност и за възобновяеми енергийни източници. Нехармонизираното, небалансираното развитие на инвестициите в сферата на цифровизацията трябва да бъде отстранено, т.е. ние очакваме от комисията мерки за подобряване на състоянието в това отношение. Комисията би трябвало да насърчава е, дигитализацията и всички от тези, които инвестират в тази сфера, в е, създаването на е, високоскоростни мрежи, така че да можем да се похвалим с добро състояние на тази универсална услуга и за неограничен достъп до нея. Достъпът до универсалните услуги е нещо ново, но изключително важно за Европейския съюз. И затова е необходимо да се предприемат мерки за насърчаването му. Това може да се сравни така с задължението да ходиш на училище и да се ограмотяваш, така както е било преди 150 години, докато сега достъпът до интернет е, така да се каже, задължителното посещение на училище. И именно тук отново проличава огромната разлика между бедни и богати, между градски, бързо развиващи се райони и изоставащи селски райони. Ние е, обсъждаме е, с колегите е, всички основни моменти и до този момент като че ли не се отличаваме много от мнението на останалите. Благодаря на докладчика. Питам сега колегите имат ли желание да се изкажат по проекто становището. Не. Комисията. Имате думата. Благодаря, господин председател. Представлявам Генерална дирекция регионална политика. Първо искам да благодаря на докладчика за проектостановището. Комисията приветства съдържащите се в него заключения. Доволни сме от проектостановището. становището ще направя само някои бележки относно условията за предоставяне на средства и дела на инвестициите по кохезионните фондове в енергийния сектор. Що се отнася до настоящия програмен период, правилата за инвестиция на средства от кохезионните фондове са залегнали в нормативната рамка за кохезионната политика. Съгласно съответния регламент не е предвидена разпоредба за обвързване на предоставянето на средствата с определени условия. Такова обвързване обаче се предвижда за следващия програмен период. Въпросът ще бъде засегнат в петия доклад относно политиката за сближаване. Той ще бъде обсъден и в рамките на форума относно политиките за сближаване, който ще се състои едната година през февруари. Комисията възнамерява да подобри качеството на кохезионната политика чрез обвързване на предоставянето на средства с определени условия, както и чрез инвестиции на средства по кохезионните фондове в енергийния сектор. Вторият въпрос е свързан с дела на инвестициите в енергийния сектор в рамките на кохезионната политика. Комисията е обсъдила този въпрос на двустранно равнище с държавите членки. Те трябва да се свършат с комисията, и да положат началото на дискусии по въпроса. Тоест от тях зависи какви действия ще бъдат предприяти. Комисията разполага с инструмент за техническо подпомагане на държавите членки с цел изпълнение на основни проекти в ключови сектори, в това число и в сектора на енергетиката – този инструмент предвижда повишаване на качеството и увеличаване на броя на така изпълнените проекти. Това бяха двете забележки от моя страна. Благодаря ви. Благодаря ви. За момента не виждам желаящи да се изкажат. Благодаря на колегата за добрата работа. 11 ноември е, по обяд е крайния срок е, за внасяне на измененията. А сега е, ще предложа да изслушаме и колегата Ремек. Извинявайте, сбърках името в началото. Колегата Ремек, ако е съгласен, би могъл да изложи вижданията си по точка 15. Аз много се надявам, че секретариатът е уведомил и докладчиците в сянка за промените в програмата. Инак е, бихме могли да имаме трудности и проблеми с тях. Но колегата Ремек има думата. Да, за мен съобщението бе малко изненадващо, а именно в ранни зори да говоря по темата, за която отговарям. Както знаете, моят е, доклад е, доста време вече е на дневен ред. И си мисля, че е, малко поудължихме работата по тази тема. В началото, като че ли условията бяха по-добри, отколкото в момента. Освен това, трябва да имаме предвид, че става дума за невралгични точки по отношение на финансирането на проектите. Нека да ви съобща и това, че участвах в някои от конференциите на високо равнище по тези теми. И мога да ви информирам, освен това, че никой не поставя под съмнение проектите. Това е записано отчасти в е, текста на моя доклад. Европа трябва да остане конкурентно способна по отношение на останалите центрове е, в САЩ, в Русия, изобщо територията на бившия Съветски съюз и Китай. Ключова роля изигра и фактът, че ние не получаваме от комисията съществена информация по тази тема. Няма документ по темата. И като че ли при тези условия не си струва да бързаме с нашия доклад. Има едно единствено място, в което се събира информацията по темата и това е комисията. В последно време от страна на комисията се твърди, че всичко свързано с индустриалната политика, всичко свързано с политиката по опазване на околната среда е публикувано и обнародвано. Но ето, че е, установяваме, че това не е така. Е, вчера е, изслушахме е, частично информация по тези теми. Няма да споменавам е, конкретни имена, но ще заява, че някои от държавите членки не подкрепят е, проекта за е, спътникова навигация. Е, това в крайна сметка е част от задачата на комисията. Тя трябва да идентифицира тези държави членки и да оточни причините за отказ за подкрепа и същевременно да оточни и е, начините за финансиране на проекта. Това е всичко, което мога да ви кажа за момента. Благодаря ви, е, колега Ремека. Сега колежката Брезина има думата. Děkuji, děkuji za slovo. Já bych chtěl podpořit. Благодаря ви. Е, казва господин Бер, Брезина. Аз ще подкрепя докладчика на становището. От много дълго време очакваме информация по този доклад. Информация, която ни е абсолютно необходима, за да приключим работата по темата. Много пъти сме поставили това искане пред комисията и сега ви моля от името на комисията официално да е, изготвите едно писмо, и да заявите на комисията официално, че ние не разбираме основанията за този отказ да ни се предостави е, желаната информация. Възможно е да има някакви осложнения от обективен характер. При всички положения обаче ние трябва да реагираме и то официално от страна на комисията и трябва да се знае, че без информацията не можем да продължим работата си. Колегата Тужновски има думата. Аз също ще подкрепя моите колеги в тяхното искане като докладчик по програмата Галилея ми се е случвало от страна на комисията да ми се казва, че трябва да предложим решение за финансиране на програмата до края на годината или най-късно началото на следващата година. А, по същия начин се говори и във връзка с имуществените проблеми, с проблемите свързани с финансирането, така че и по отношение на темата Галилео ние сме спряли работата, тъй като очакваме информация от страна на комисията, а ние получаваме. И наистина съм съгласен с колегата Ремек, за да можем комплексно да подходим към проблематиката е, и да приключим с работата си по доклада, ние се нуждаем от е, информация. А, Става дума за много съществени проекти, е, които през 2013-2014 година би трябвало да е, започнат да действат, така че е, е неотложно желанието ни да ни се предостави информация. Искахме да поговорим и с комисаря по тези въпроси, но ето, че неговото посещение се отложи без е, информация, без е, данни, е, които може да ни предостави единствено комисията, ние не бихме могли да приключим работата по тази много комплексна тема. Има ли представители на комисията? Пита председателят. Бихте ли желали да вземете отношение по въпросите, които се поставиха? Yeah. Thanks, uh, благодаря, господин председател. Ще говоря от името на генералния секретарят. В 11 часа с вас бе предвидено да разговаря наш експерт. Настъпиха обаче промени в програмата. За това ще си отбележа коментарите ви и ще се свържем с вас на по-късен етап. Благодаря ви. Господин Ремек, бихте ли желали отново да вземете думата? Благодаря ви. За съжаление, това е обичайна практика. Когато става дума за особено важни проекти на Европейския съюз, ние импровизираме, а това в никакъв случай не говори добре за нашата работа и не води до добри резултати. В последно време общественото мнение не е на наша страна. Имам предвид обществеността в цяла Европа. Тъй като никой не вижда в крайна сметка практическата полза – Има множество компетентни органи, които се съмняват в необходимостта от този проект. Това създава допълнително безпокойство сред обществеността. А ние се нуждаем от стабилност и от спокойствие, за да работим по този проект. Много се надявам, че ще настъпи момента, в който ще установим едно добро сътрудничество. Е, много оценя е, мнението на колегите. Е, ще подкрепя мнението, изказано от колегата Берсина. Надявам се, че ще продължим да си сътрудничим в е, дух на разбирателство с колегите. Ще се срещнем с докладчиците в Сянка и ще поговорим по тези въпроси. Както видяхме, колегите са единодушни. Да, колегата Брезина предложи вие като докладчик да се срещнете с докладчиците в Сянка и аз бих предложил да така да се каже, да работим заедно по изготвянето на писмото до комисара Таяни. Вие можете да подготвите проекта за това писмо, да за да естествено ние ще ви подкрепим и по този начин да се надяваме, че ще упражним малко натиск върху комисията и ще получим желаната информация. Благодаря ви. Аз сега приключихме с точка 15. Остават ни няколко минутки до 10 часа, тъй като в 10 часа се предвижда да започнем с гласуването. Имате време за едно кафе, но много ви моля да бъдете съвсем точни. В 10 точно започваме с гласуването.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 Meine, kann man beginnen? Kann ich liebe Kolleginnen, liebe Скъпи колеги, преминаваме към гласуване. Гласуването, което ще се проведе днес, е доста важно, но и сравнително сложно като процедура. Затова ви моля да ми отделите 2-3 минути внимание, тъй като имам да направя някои важни съобщения по процедурата. Е След като приключим с гласуването, ще обсъдим точка 15 от дневния ред, тъй като междувременно пристигна и представителят на комисията. Затова искам да му дам възможност да изложи становището на комисията по тази точка. Бе проведена много широка дискусия по темата и има все още въпроси, на които нямаме отговори. Затова бих ви помолил, след като приключим гласуването, у нези, които нямат интерес по точка 15, да напуснат възможно най-бързо залата. Така ще можем и спокойно да проведем обсъждането по нея. Второто ми съобщение което също ви моля да изслушате много внимателно, е следното. Вчера между 8 и 9 часа вечерта получих списъците за гласуване. Малко по-късно, едва днес в 10 часа, получих списъкът за гласуване от моята политическа група. При следващото гласуване ако списъците за гласуване пристигнат късно вечерта на предния ден, няма да проведа гласуването. Ще го отложа за по-късно. И ще ви кажа защо. За мен като председател е много трудно да се ориентирам в списъците за гласуване. А като се има предвид, че аз имам помощници, то смятам, че за членовете, за редовите членове на комисията е още по-трудно да се ориентират в тези списъци и да гласуват адекватно. Не е приемливо да процедираме по този начин, ако подхождаме сериозно към гласуването. Затова ви моля за следното. Списъците за гласуване трябва да са ни на разположение след обед, в деня преди гласуването, за да могат колегите да се запознаят с тях. В противен случай ще трябва да отложим гласуването. Днес също бях на ръба да го отложа, но темите са много важни, трябва да действаме бързо. Седмицата, която измина, беше доста специална. Сблъскахме се с редица трудности. И за това обаче в бъдеще ви моля да предоставяте максимално бързо списъците за гласуване, за да избегнем подобни затруднения. И трето, искам да ви помоля за разбиране. Днес имаме дълъг списък за гласуване, процедурата от части е сложна. Към това се прибавя и проблемът с техниката. Луис днес не е сред нас. Това е единственият колега от секретарията, който може да работи с тази техника. Не знам защо е така. Опитахме се да разрешим проблема. Моля ви за търпение. Надявам се, че ще се справим. Искам да направя един коментар по правилника. Колегата Томас иска да направи коментар по-точно. Клод. Господин председател, съгласен съм с вас, че не е добре да получаваме толкова късно списъците за гласуване предлагам да обсъдим този проблем на следващата среща на координаторите. Когато се провеждат срещи на техническо ниво, то можем да обсъдим проблемите по същество и да изпратим своевременно и списъците за гласуване. По други въпроси обаче, политическите групи не допускат провеждането на подобни заседания по същество. Това означава, че се получава много голямо отлагане във времето и накрая всички изпадаме в стрес. Затова мисля, че трябва да обсъдим проблема с координаторите, за да намерим и подходящо решение. Председателят, благодаря ви за коментара и за подкрепата, господин Оди. Искам да подкрепя и да добавя, че установяваме е, раз... разваляне на качеството на парламентарната работа. Гражданите рано или късно ще ни опрекнат в това, че гласуваме всичко, което ни попадна, без да разбираме каквото и да било. Самите текстове бяха предадени много късно и координаторите погрешно приемат а, всички текстове да бъдат предадени на английски. В крайна сметка ние имаме задължение с ритъма на работа и с а, а, многоязичието. От това зависи качеството на парламентарната ни работа. Благодаря. Много ви благодаря. Можете да бъдете сигурни, че няма дълго да обсъждаме напред-назад. Следващия път просто ще процедираме така, както ви предложих. И така, нека преминем сега към гласуване. Първата точка, по която ще гласуваме е точка 7 – Държавна помощ за улесняване на закриването на неконкурентоспособни въглишни мини. Докладчик е колегата Жадо. Разполагате с писмените документи. И така, гласуваме по изменение 28. За, против, въздържали се, приема се. 66. За, против, въздържали се, отхвърля се. 67. За, против, въздържали се, приема се. 68. За, против, въздържали се, Приема се. 69 за. Шестдесет и девет за, против, въздържали се, приема се. Седемдесет за, против, 70 ще повторим гласуването за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7-1 за, против, въздържали се, приема се. 7-2, не, извинете, поправя се председателят. 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7-4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7-4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. 14 електронно гласуване. Ще направим електронно гласуване по компромисно изменение 1. Но преди това трябва да направим пробно гласуване поради технически проблеми. Така, това е само пробно гласуване. един член от една НП в повече. Дори двама. Сега всичко е наред. И сега гласуваме по компромисно изменение едно електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 14. За. Против. Въздържали се. Приема се. 15. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 2. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 8-5 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 8-6 е покрито. 8-4 за, с устно изменение, за. Така, 84 заедно с устното изменение. Кой е за? Против? Не е ясен резултатът. Гласуваме още веднъж по 8-4 като ще проведем електронно гласуване. Моля, гласувайте. Един член на НП в повече. Приема се. 8.3 с устно изменение пада. Шестнайсет за против, въздържали се, отхвърля се. 8-7 за, против, въздържали се, приема се. 8-8 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 3 за, предложение за поправка. Искам да заличим формулировката only само от компромисното изменение. Искам да заличим думичката само във втората част на текста. Председателят, докладчикът предлага да заличим формулировката само. И така, гласуваме по компромисно изменение 3 с така приетото изменение по него. За, против, въздържали се, приема се. 8-5 за. Гласуваме по 8-5. Кой е за? Извинете, поправя се председателят 9-5. Гласуваме по 9-5 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 100 за, против, въздържали се, електронно гласуване. Електронно гласуване по номер 100. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 19 за, против, въздържали се, прие, отхвърля се. 101 101. За, против, въздържали се, отхвърля се. Номер 20 пада. Гласуваме по 103. За, против, въздържали се, приема се. 20 и 104 падат. 21 за, против, въздържали се, приема се. 105 за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, приема се. 2-3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 106 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2-4 за, против, въздържали се, отхвърля се, но ще направим електронно гласуване по 24. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 107. За против, въздържали се, приема се. 2-5 за, против, въздържали се. Двадесет и пет. Още веднъж. За. Двадесет и пет. Кой е за? Против. Въздържали се? Трябва да проведем електронно гласуване по 25. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 26. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 108. За. Против. Въздържали се. Приема се. 109 за. 109 пада, извинете. 109 и 110 падат. 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. 112, 113 и 114 за, против, въздържали се, Електронно гласуване по 112, 113 и 114. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Един член на НП в повече. Трябва да проведем гласуването още веднъж, казва председателят, тъй като се получи объркване. И така, 112, 113 и 114 електронно гласуване. Моля да гласувате. Приемат се. 2.9. За. Против. Ще гласуваме още веднъж по 2.9. За. Против. Въздържали се. Приема се. 30. За. Против въздържали се. Електронно гласуване по номер 30. Моля, гласувайте. Отхвърля се. 30 за. Извинете, поправя се председателят. 31 и 32 падат. Ще гласуваме по 31, поправя се председателят. И така 3-1 за, против, въздържали се. Електронно гласуване по 31. Моля, гласувайте. Един член на НП в повече. Край на гласуването приема се. 3-2. Така, 3-2. Кой е за? Против? 3-2. Гласуваме още веднъж. Кой е за? Благодаря. Против? Въздържали се? Приема се. Номер 2. За? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение 5. За? Против? Електронно гласуване по компромисно изменение 5. Моля, гласувайте. Гласувайте. Двама членове на НП в повече. Ще гласуваме още веднъж по електронен път. Какво става сега? Трябва да гласуваме още веднъж поради технически проблеми. Компромисно изменение 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 27 за, 25 има против и един въздържал се. Преминаваме към 33. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 3-4. Изменение 34. 34 и 35 падат. Номер 3. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 3-6 за, против, електронно гласуване по 36. Моля, гласувайте. Един член на НП в повече. Сега всичко е наред. Отхвърля се. Компромисно изменение 6. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Това беше ясно. Искате ли да проведем електронно гласуване? Добре. Електронно гласуване по компромисно изменение 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Три седем. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 4 едно 4-1 и 4-3. За? Против? Въздържали се? Отхвърлят се. 3.8. За. Против. Въздържали се. Приема се. 3.9. За. 3.9 пада. Извинете. Доста е сложно, тъй като се гласува не само по компромисните изменения, но и по отделните предложения. 40 пада, гласуваме по 4, което обаче е също пада. Гласуваме по 4-2. Кой е за? Против? ще гласуваме още веднъж по 4-2. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 7. За, против, електронно гласуване по компромисно изменение номер 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 4-5 за, против. Още веднъж по 4-5. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 4-4. За. Против въздържали се, приема се. Номер 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4.8 и 4.9. Кой е за? Против. Въздържали се. Приемат се. 50. За. Против. Въздържали се. Приема се. 6. За против, въздържали се, отхвърля се. 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5-1. Кой е за 5-1? Против, въздържали се, отхвърля се. 5-3. За, против, въздържали се, Електронно гласуване по 53. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 5-2. Кой е за? 52. Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. I think number nine. Number nine, Номер 9. За, против, въздържали се, Отхвърля се. 6-2 за, против, въздържали се, приема се. 6-3 за, против, въздържали се, приема се. Номер 10 за, против, въздържали се, приема се. 6-4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 Извинете, ще проведем електронно гласуване по 64. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Благодаря. Номер 11. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 6-5. За. Против. Въздържали се. Приема се. 6. 46. За, против, въздържали се, приема се. 47. За, не, 47 пада, тъй като приехме 46. И така ще проведем окончателното гласуване, но преди това давам думата на господин Жадо. Господин председател, познавам културното, политическо и социално измерение на експлуатацията на въглищата и на мините, но това, което се гласува, е безотговорно не само от бюджетна гледна точка, но от гледна точка и социална, економическа и също така и за околната среда. И за това не искам моето име да съпътства този доклад. Да, ще имаме предвид това, което казахте. Сега гласуваме по целия доклад. Електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Да, приема се. Поздравление за докладчика. Приехме го. С мнозинство. Преминаваме към точка 8. Енергийна ефективност. А, тук нещата като че ли ще бъдат още по-сложни. Много ви моля да ми помагате. Започваме. Започваме с 63-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 7. За? против, въздържали се, приема се. Осемдесет и три. Кой е за? Да не съм пропуснал нещо. 65 отпада. Така че стигаме до 83. Можем направо електронно да гласуваме. Направо електронно да гласуваме, моля ви. 83 по 83 разликата в гласовете ще бъде малка. Така, край на гласуването. Приема се. 28 за, 24 против. Компромис 8. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 8 плюс 1. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 89 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Де... Добре, искате проверка по 89 електронно гласуване. Моля, гласувайте.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 Край на гласуването. Един глас от ТНП в повече. 27 на 27 отхвърля се. Компромис 12 плюс 1. Кой е за? Не, извинявайте, 116 преди това. 1-1-6. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 12 плюс 1. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 90-то изменение отпада. Искате проверка на 12 плюс 1, моля. Електронно гласуване. Край на гласуването. Приема с... Не, не, отхвърля се. Извинете ме. Отхвърля се. И така, няма да гласуваме по 90. Компромис 13. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 14. Компромис за? Против? Въздържали се? Приема се. Трябва по 91 да гласуваме. 91 кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 15. Какво има пак? Искате проверка по 91. Добре, 91 електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край. Ето. Отхвърля се. 15 ти компромис. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 122 отпада. Не, 122 трябва да се гласува в две части. Гласуваме по първа част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. Втора част. Кой е за? Искате проверка по 122, първа част. Моля, гласувайте с електронните карти. Край. Отхвърля се. Чак толкова добри очи нямам, нали? 26 на 26, това означава отхвърлено. Но сега ще гласуваме и по втората част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 124. Ще се гласува кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 16. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 17 компромис за, против, въздържали се, приема се. 18 компромис за, против, въздържали се, приема се. 150 кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 157 за, против, въздържали се, приема се. 19 компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. Какво следва всъщност? 168 за. Против. Въздържали се. Приема се. 20 компромис. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 182. Кой е за? Против въздържали се, приема се. 186 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по изменение 186. Край на гласуването. Приема се. 186-то изменение. Сега какво следва? 187 за, против. Аз още не съм казал резултата и вие викате проверка, скъпи колеги, нали? Това не облегчава работата ни. И така, гласуваме по 187. Кой е за? Кой е против? въздържали се. Да. Сега вече искате проверка. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 21 компромис за, против, въздържали се, приема се. 194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 26 за, против, въздържали се. Приема се. 225 за, против, въздържали се. Приема се. 226 отпада. Компромис 27 за, против, въздържали се. Приема се. 233. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 234. 2-3-4 в 3 части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Проверка по втора част. Моля, гласувайте. Край на електронното гласуване. Приема се. Трета част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 28, кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 98 в две части. Първа част, кой е за? Против. Въздържали се, приема се втора част. Отпада. 238. Докладчикът иска да каже нещо по този въпрос. Моля. Господин председател, по 238, втора част, тя е покрита от компромисно изменение 28. Добре, тогава няма да гласуваме по нея, казва председателят. Продължаваме и отиваме направо. Към 29-ти компромис. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 252. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 253. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. А сега от 254 до 257, кой е за, кой е против, въздържали се, приемат се, идентични са текстовете. 31 компромис за, против, въздържали се, приема се. 31 плюс 1 компромис отново. Кой е за? Ужасно сложно. 31 плюс 1, моля, кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Следващите изменения отпадат. Компромис 32. Кой го подкрепя? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 272. Като допълнение към компромиса. Какво ще кажете, господин Бенсън? И тук това е покрито от изменение 32. Благодаря ви за това пояснение. Тоест, няма да гласуваме по този текст. Господин Жада обаче има друго мнение. Господин председател, аз успорвам тази версия. Мисля, че изменението не е обхванато. А как сега да решим този проблем? Единия казва покрито е, друго другия казва не е покрито. Да. Наистина в стресова ситуация се намираме и трябва да изясним нещата. Ако сте съгласни, аз бих подложил и това на гласуване. Да гласуваме 272. Кой е съгласен с изменение 272? Кой е против? Кой се въздържа? Отхвърля се. Ето, решихме проблема. 284, ако не се лъжа, отпада. Можем ли заедно да гласуваме, господин Жадо, по 284, 285, 286? Да, господин Жадо е съгласен. И така, моля ви, кой е съгласен с 284, 285, 286? Кой е против? Кой се въздържа? Не се приемат като допълнение. Проверка. Залата реагира. И така, 284, 285, 286 в допълнение към компромис 32 да се гласуват електронно. Приемат се. Един глас разлика, но се приемат. 32 плюс 1. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 33 компромисно предложение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 34 компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. 35-ти компромис или... Да, да, 35. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 301. Кой е за? Против? Въздържали се? Проверка по 301. Моля, гласувайте електронно. От НП има една карта в повече. Край на гласуването. Приема се. Наистина, както виждате, разликата е минимална. 36-ти компромис. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 37-ми компромис за. Против. Въздържали се, приема се. Какво става сега тук? казва председателят. Да, става дума за втора част на 311. И по тази втора част ще гласуваме кой е за, кой е против. Въздържали се, отхвърля се. Има и устно внесено изменение. Извинете, и по него трябва да гласуваме но искате проверка по втората част на 311, заедно с устно внесеното изменение. Не, без, без устно внесеното изменение, извинява се председателят. Тоест гласуваме сега само по втората част. Моля, гласувайте с електронните карти. Край на гласуването. Приема се. А сега вече преминаваме към предложението за устно е, изменение, внесено от докладчика. Кой е за, кой е против? О, хора, това е чисто безумие, наистина. Много е трудно понякога да решиш за или не. 38. Не. 312 е, за. Проверка проверка по 312. Извинете ме, но просто е много трудно да се прецени резултатът. Приема се. Много ви моля да проявите разбиране, но понякога наистина е толкова пъстра картината, че е трудно да се прецени. 38 компромис за, против, въздържали се. Приема се. 321. Кой е за? Кой е против? Бих искал да подложим на а, проверка и това гласуване по 321. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 322. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. 3-2-4 за, против. Още веднъж 324 за, против. Въздържали се, приема се. 325 за, против. Въздържали се, приема се. 39 компромис за, против. Въздържали се. Приема се. 328 за. Против. Електронно гласуване, моля. По 328 гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Някой присъства, но не гласува. 329. Е, е, кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 329 проверка. Добре. Моля, гласувайте с картите. Много ви моля всички да гласувате. Край на гласуването. Приема се. 41. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 40 за, против, въздържали се, приема се. 3-3-4 е оттеглено. 3-3-7. Кой е за? Гласуваме по 337. Кой е за? Кой е против? Оттеглено ли е изменението не, 334 е отеглено. 337 се прие. 42 компромис. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 339. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 343. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 344. Две части. Първа част е покрита вече, втора част кой е за? Против? Въздържали се, приема се. 3-4-6. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Компромис 43. За, против, въздържали се, приема се. 3-4-9. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 45 компромиса, против, въздържали се, приема се. Компромис 46. Да, господин Бенсън, моля. По изменение 364, параграф 35а, той е покрит от от 39-то. Окей. Okay. Dann müssen wir aber jetzt zu Kompromiss 46 kommen, richtig? Добре, т.е. преминаваме към компромис 46, нали така? Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. 371, кой е за, против, въздържали се, приема се. 372, за, против, проверка по 372. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 373 за, против, въздържали се. 373. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 374. Кой е за? Кой е против? Не, извинете, 375. in check. Проверка по 375. Моля, гласуваме по 375 електронно. Приема се. Когато разликата е един-два гласа, наистина е много трудно да само така с броене и с око да прецениш. 376, кой е за? 376, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 378, кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 379 за, против, против, въздържали се, приема се. 385 в две части. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част, кой е за? Добре, все пак е, две големи политически групи гласуваха, но Искате проверка по първа част на 385. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме по втора част на 385. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 47 за, против, въздържали се, приема се. 48 за, против, въздържали се, Приема се. 397 за, против, въздържали се. Проверка по 397. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Да, гласуваме по 397. Край на гласуването. Не се говори в микрофон. Председателят. Ще повторим с... Ще повторим гласуването, тъй като бях твърде бърз. 397. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Струваше си да повторим гласуването. Гласуваме по 400. кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 402 се при... Няма нужда да се гласува. Сега 49 компромис. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 410. Кой е за? Кой е против? Е, това беше много бързо. 410. За. Против. Проверка по 410. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 4-1-1 за. Против. Приема се. 412 за. Против. Въздържали се. Приема се. 413 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 414 за, против, въздържали се, приема се. 415 за. Искате проверка по 414. Добре, 414. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 415 за. Против. Въздържали се. Приема се. 4 на 7. Не, не, не сте прави. Гласуваме по 4 на 6. Кой е за? Кой е против? Кой гласува за 416? Благодаря ви. Кой гласува против? Нищо не помага. Проверка. Налага се. Извинете ме. Моля, гласувайте. Пак една карта от ТНП в повече. Добре. Отхвърля се. 4 на 7. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 4 на 8 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Малка е разликата. Добре, ако искате, ще направим проверка. По 418. Проверка. Край на гласуването. Приема се. 420. Кой е за? Да, колегата Томас влезе допълнително. 420. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Мисля, че резултатът бе ясен, но добре, искате проверка. Гласуваме електронно. Край на гласуването. Приема се. Имахте право. 4-2-4. Кой е за? Кой е против? Е, приема се. Компромис едно. Кой е да, можем вече да си поръчаме обяда. Компромис едно. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 14. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 16. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 2. Искате проверка по 16? Добре. Проверка. Но много ви моля, вдигайте ясно ръце, участвайте в гласуването. Да, приема се. Добре. Компромис 2. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Устно изменение към 20. Кой е за? А колегата дал Квадрас е, Желая да вземе думата. Когато всички тук присъстващи членове гласуват и имат право на глас, кой е общия брой гласове, който трябва да се появи на екраните? Тоест, ако всички имащи право на глас гласуват, колко са те и каква е цифрата, която трябва да видим на екрана? 53, aber es wechselt. 53-ма. Но цифрата се променя понякога. Някои колеги не желаят да участват в гласуването и аз нямам начин да повлияя на това. Но 53-ма са днес е, максималния. Ние по принцип сме 60 обикновенно. Всички членове на комисията присъстват. Е, максималният брой, които са участвали до тук в гласуването е 53 души. И така продължаваме с компромис едно. Още веднъж кой е за? Не, той вече е гласуван. Извинявайте, ето, че се обърках. А, е, още веднъж за пореден път моля за извинение. И така, Устно изменение по 20. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Трети компромис. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 24 за. Против. Въздържали се, приема се. Проверка, искате проверка, добре. Когато става дума за мое изменение, трябва да се направи винаги проверка, така е. Моля, гласувайте. Има още много членове на комисията, които искат да гласуват. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Компромис 4. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Пети компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 По 37, 38, 39 гласуваме електронно. Край на гласуването. Приема се. 41. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. 4-4. За. Против въздържали се, отхвърля се 4-5 за, 44. Извинете, казва председателят. Гласуваме електронно. Проверка по 44. Край на гласуването. Отхвърля се. Ясен резултат. 45. Кой е за? Кой е против? Проверка по 45. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Четиридесет и шест отпада, четиридесет и седем кой е за? Кой е против? а останалите просто не участват в гласуването. Това е нещо като отказ да работиш. Стачка. Компроми 6 плюс 1. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 48 в две части. Първа част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърли. Кой иска проверка? Искате вие проверка. Добре, проверка по втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Петдесет. Кой е за? Кой е против? въздържали се, приема се. 5-2 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5-3 за, против, въздържали се, приема се. 54 кой е за, против, въздържали се, приема се. 55 отпада, 56 кой е за, против, въздържали се, приема се. 57 с устното изменение. Кой е за? Какво става сега? Скъпи Пал Рюбих, имаш думата. Това е изменение, което аз съм внесъл. Аз самият, така да се каже, в момента смятам, че съм попрекалил. Така че гласуваме по оригиналната версия без устното изменение. Кой е за, против, въздържали се, приема се. А, не. Добре. Добре. Сега гласуваме по казаното и предложеното от колегата Рюбих по 57 точка с устното изменение. Моля, гласувайте електронно. Проверка. Край на гласуването. Приема се. 59 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 60. Отпада ли? Не. 60. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Прием. Е, отхвърля се. Искате проверка по 60? Добре. Приема се. А, не, не. Равен резултат. Отхвърля се. 61 отпада, 62 трябва да се гласува. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Първо изменение сега. Не, няма нужда да гласуваме. Пет за, против, въздържали се. Приема се две, отпада. И сега гласуваме вече за останалите анблок. Кой е за? Приема се. NV1 отпада, NV2 е покрито, 3 отпада, 4 кой е за 4 NV? Кой е против? Кой се въздържа? Отхвърля се. NV5 отпада. Да, разбира се. 6 NV. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. 7 NV. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Всичко останало отпада. След това стигаме до 12. Енви, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 14. Енви, за, против, въздържали се, приема се. 16. Енви, за, против, въздържали се, приема се. 18. Втора част също отпада. 19. Втора част. Е, кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 22 отпада. 23 кой е за? Против. Въздържали се. Още веднъж ви моля по 23. За. Против. Въздържали се.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 Реги 2. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Реги 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. 10. За. Против. Въздържали се. Приема се. А сега окончателното гласуване. Моля, гласувайте с електронни карти. Край на гласуването. Отново една карта от ЕНБ в повече. Изведнъж се появиха 54. Да, приема се с е, голямо мнозинство. Поздравления за докладчика. А сега преминаваме към доклада на госпожа Матиас е, за БВП. Компромис едно кой е за компромис 3? Против. Въздържали се. Приема се. 2-6 за. Против. Въздържали се. Приема се. 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. 2-9 за. Против. Въздържали се. Приема се. 30 за. Против. Въздържали се. Приема се. 3-2 за против, въздържали се, приема се. 3-3 за, против, въздържали се, приема се. 3-4 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за. И така, още веднъж по 3-4 електронно гласуване по 3-4. Моля, гласувайте. Електронно по 34. Край на гласуването. Виждате, че е възможно. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 3-6 за, против, въздържали се, приема се. 3-8 за, против, въздържали се, отхвърля се. Приема се, поправя се председателят с мнозинство. 3-9 за, против, въздържали се, приема се. 40 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4-1 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 5-2 за, против, въздържали се, приема се. 5-3 за, против, въздържали се. Извинете, казва председателят по 53. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 5-4. За. Против. Въздържали се. Приема се. 5-5. За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 Що се отнася до списъка на гласуване на НП, искам да съобщя следното. Господин Цокалас ми предостави допълнителна информация. Бих препоръчал на НП да поправи списъка. Трябва да има минусче. Добре, казва председателят. 20 за, против, въздържали се, приема се. 2-1 за,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 въздържали се, приема се. Гласуваме по целия текст. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Приема се. Благодаря ви. Поздравления за докладчика.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 Сега гласуваме по 15, което обаче пада. Номер 20 за. Против, въздържали се, приема се. 2-1 за. Против, въздържали се, приема се. 2-2 за. Против, въздържали се. Електронно гласуване по 22. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 22 се приема. 2-3 за. Против. Въздържали се. Приема се. 2-4 за. Против. Въздържали се. Приема се. 2-5 за. Против. Въздържали се. Приема се. 2-6 за. Против. Въздържали се. Приема се. 2-7 за. Против въздържали се, приема се. 2.8 с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. 2-9 за, против, въздържали се, приема се. 30 за, против, въздържали се, приема се. 3-1 пада, 3-2 за, против, въздържали се, приема се. 3-3 за, против, въздържали се, приема се. 3-4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3-5 за, против, въздържали се, приема се. 3-6 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 4-1 за, против, въздържали се, приема се.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 въздържали се, отхвърля се. 2-1 за, против, въздърж... въздържали се, приема се. 2-3 за, против, въздържали се, приема се. 2-2 за, против, въздържали се. Електронно гласуване по 22. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 2-4 за. Против, въздържали се, приема се. 2-5 за. Против, въздържали се, приема се. 2-6 за. Против, въздържали се, приема се. 2-7 за Извинете, поправя се председателят. 27 е оттеглено. 28. За. Против. Въздържали се. Приема се. 29 За. Против. Въздържали се. Приема се. 30. За. Против. Въздържали се. Електронно гласуване по 30. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Ясно мнозинство отхвърля се. 3-1. За. Кой е за? 31. Против. Въздържали се. Приема се. 3-2. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 3-3. За. Против въздържали се, отхвърля се. 3-4 за, против, въздържали се, приема се. 3-5 за, против, въздържали се, приема се. 3-6 пада. 3-7 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3-8 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме по целия текст. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И преминаваме към доклада на госпожа Ек. Да не би това да е последният доклад, по който ще гласуваме.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 въздържали се, приемам се. 5-9 за, против, въздържали се, приема се. 60 за, против, въздържали се, приема се. 6-2 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 12 за, отново ли пропуснах нещо, казва председателят. Все по-зле става.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 Можем ли да гласуваме анблок тук или трябва да ги прогласуваме по-отделно? 7-6 за, против, въздържали се, приема се. 7-7 за, против, въздържали се, приема се. 7-9 за, против, въздържали се, приема се. 80 за, против, въздържали се, приема се. 8-1 за, против, против, въздържали се, приема се. 8-2 за. Лена Ек има думата. Ораторът не използва микрофон. Госпожа Ек. Внесено е кратко устно изменение от госпожа Готиерис Родригес и текстът е горското стопанство трябва да се третира по същия начин, както и всички други непроизводствени сектори, що се отнася до измененията в климата. Госпожа Ек би приела това устно изменение. И така 82 с устното изменение към него. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Номер едно. Гласуваме анблок от 1 до 9, така ли? Добре, анблок от 1 до 9. За, против, въздържали се. Приема се почти единодушно. И така гласуваме по целия текст. Последното гласуване за деня, така че радвайте му се. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за докладчика. Благодаря на моя заместник-председател. Той едновременно водеше и списъка и се оправяше с техниката. Така че заслужавате специалната награда. Не знам дали е наградата на книжарите или на информационните и комуникационните технологии. И така, сега ще дам думата на представителя на комисията, както бе заплановано. Той ще говори по точка 15. Онези, които нямат е, интерес към тази точка, моля сега максимално бързо да напуснат залата. Е, колега Ремек. Колега Ремек, желаете ли преди това да вземете отношение или направо да дам думата на представителя на комисията? Господин Ремек, мисля, че можем направо да преминем към изказването на представителя на комисията. Председателят, помолих ви да запазите тишина. Представителят на комисията заради нас изчака до 12 без 20. Затова моля ви, запазете тишина. Излезте максимално тихо. Мисля, че е справедливо да отдадем дължимото внимание на становището на комисията. С това давам думата на госпожа Екатерина Кавада. Надявам се, че правилно произнесох името. Напълно правилно, господин председател. Казвам се Екатерина Кавада. Благодаря ви, че ми давате думата. И искам на своя ред да се извиня за това, че не присъствах тази сутрин в момента, в който сте разгледали тази точка. Целта на моето кратко изказване е да информирам вашата комисия относно работата по междинния преглед на европейските програми за спътникова навигация. Както знаете много добре, комисията има задължение пред съвета и пред парламента да дава информация както по самия напредък, така и по е, крайните резултати по работата. Знаете, че имахме много затруднения, но успяхме да постигнем много. Ставаше въпрос за рискове през последните години и за предизвикателства за Галилео за в бъдеще. Комисията съзнава напълно, господин председател, че вашата комисия очаква тези доклади от последните 6-7 месеца. Признаваме, че още през март месец господин Ремек потърси сигнал от страна на комисията, за да може наистина да вземе позиция като парламентарист по аспектите и предизвикателствата пред програмата. Позволете ми днес с две думи да оправдая или поне да ви обясня причините за нашето закъснение. Основно причините са две – те са свързани както с аспектите на самата програма, на планирането на програмата, така и с институционалните и аспекти. Относно планирането. Бих искала да ви кажа, че комисията пожелала чрез този доклад да стартира сериозни разисквания, солиден дебат с парламента и с съвета – в този контекст комисията би искала да ви предостави пълен документ, солиден и реалистичен документ. Затова изчаквахме данни, в това число финансови, стабилни данни, които биха позволили на комисията една правилна оценка на ситуацията и е, едно по-реалистично развитие на нещата. Днес вече мога да ви кажа, че комисията е способна, е в състояние да разполага с всички тези финансови данни, тъй като фазата на развитие вече приключва и имаме намерение да се лансира четвърте спътника през 2011 година, така че фазата на разполагане на цялата програма приключва. Знаете, че сме подписали четири договора, като последния беше от 25 октомври, а другите два подписа се очакват до края на годината или в началото на следващата година. От институционална гледна точка, въпреки че Галилео би искал като услуга да върви напред сам, не трябва да се забрави, че особено финансовото програмиране на тази програма трябваше да се координира с финансовото планиране на комисията. Докъде сме стигнали днес? Знаете, че на 19 октомври комисията прие съобщението си за бюджета на Европейския съюз. И от тогава програмата Галилео и програмата Менеджер – относно тези програми се знае, че няма да има допълнително финансиране преди 2014 година и това се знае без никакво съмнение. С оглед на всичко това, комисията, така както и господин Таяни ви го съобщи миналия път в септември месец в Страсбург, комисията, значи, възнамерява да работи на два етапа. Първият етап в края на тази година, началото на следващата година – е да се приеме съобщение за междинния преглед на програмите и да се представи това съобщение пред парламента и съвета. Господин заместник председателя, преди официалното приемане на това съобщение, възнамерява да събере ГИП, така наречената група за Галилео, експертна група, за да могат да се дискутират основните идеи, които ще залегнат в този документ. Втория етап. Втория етап стартирането на дебата и възоснова на насоките, които съвета и парламента ще подадат на комисията. Ще извършим в края на 2011 година законодателни инициативи, отново по Галилео в рамките на новите финансови перспективи. Разбирате следователно, че за комисията интензивният дебат между вас и нас е повече от съществен, повече от необходим за доброто провеждане на програмите. Моля ви, господин председател и уважаеми парламентаристи, да ми позволите да приключа с напомнянето на две неща. Първо, какво представлява Галилео за комисията? Предполагам и за вас. Стратегическа програма. Като управляващи на тази стратегическа програма имаме задължението, но също така и славата, ако мога така да се изразя, да въведем възможно най-бързо, но и при най-добри условия – тази програма, дори и без допълнително финансиране до 2014 година. Нашата цел е да сме готови да навлезем на пазара още преди 2014 година с 18-те спътника, които ще бъдат изстреляни до тогава. До тогава Галилео ще бъде в състояние да даде на нашите съграждани, но и на целия свят три услуги, които наистина ще представляват достъп за всеки един гражданин до много различни програми. До сега комисията се радваше на подкрепата от страна на парламента. Надявам се, че така ще продължи парламента и за в бъдеще воден от същата идея, тъй като тази програма не е само инициатива на комисията, но инициатива на целия съюз и всички следва да подкрепят тази инициатива. Благодаря ви и съм готова да отговоря на всички ваши въпроси. Изказване без микрофон. Sì, eh, avevo ringraziato la rappresentante della Commissione per questa chiara благодаря на комисията за това ясно изказване. Относно подкрепата на парламента, ще ви припомня, че преди две седмици имаше много важна конференция в парламента и съвпадаща с датата на подписване на един от договорите по Голилео, така че виждате интереса на парламента. Председателя се върна така, че ще му отстъпя думата, но преди това се поиска също думата от господин Ламберц. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че проблема с Галилео вече се каза достатъчно, е, че нещата всъщност са тръгнали. А, действително тръгнали, обаче с закъснение. Сега не е очудващо, че едни такива космически спътникови програми наистина а, закъсняват заради бюджетни проблеми, но знаете какво мислим по такива проблеми. Е, същото и с ИТЕР, но в ИТЕР, да речем, няма нищо, докато тук вече нещата са тръгнали. Така че това, което трябва да постигнем от страна на комисията е някаква представа за цената, както за въвеждането, така за експлуатацията адаптацията на програмата и то на цялата. Не става въпрос само за подфункциите на 18-те е, спътници. Трябва някаква видимост за цялата система. И не само за следващите 2 и 3 години, а за следващите 20 или 30 години, защото целта ни е действително да разполагаме с оперативна система. За мен някаква полусистема с 18 спътника просто няма никакъв смисъл. Това трябва да се каже веднага. Може би до някъде трябва да разберем колко ще струва опция 0, т.е вариант, при който спираме всичко. Така че спрямо ангажимента, който сме поели, ако трябваше да поемем някакъв ангажимент пред бизнеса, като се имат предвид новите финансови перспективи на Съюза, ако трябва да спрем, ето какво струва това, а ако искаме да продължим до пълно функционираща система, ето какво струва. Ето това е решението, което трябва ние да вземем. Но признавам, че според мен ние в момента сме между, две, е, между два стола и това не е задоволително, защото не се знае в крайна сметка дали ще получим пълна функционална система, а ако не го направим, това означава, че просто ще бъде излишно, защото ще бъде е, дублираща програма с други е, съществуващи системи. И затова трябва да си зададем въпроса, налага ли се ние да инвестираме и да си влагаме парите в е, подобно нещо. И така, искам да повторя, докато нямаме пълна визия на финансовите аспекти, ще бъде много трудно да имаме някаква разумна позиция по темата. Колега Рансдорф. Колегата Рамсдорф. Благодаря ви, господин председател. Програмата Галилео е изключително интересна за Европейския съюз. Но много съм разочарован обаче, тъй като съгласно посланието, което бе отправено към нас, все още няма очертани бъдещи действия и не можем да получим информация. Затова, наистина, държа да повторя, много съм разочарован. Госпожа Тикал. Благодаря, господин председател. Благодаря също и на комисията за изложението й. Бих препоръчала на комисията в рамките на бъдещата осма рамкова програма за научно-изследователска дейност да бъдат предвидени допълнителни средства за научно-изследователската дейност. Защо? Защото когато говорим за Галилео, имаме предвид предимно инфраструктурния аспект – тези 18 спътника обаче не са достатъчни. Не е достатъчна и наземната инфраструктура. Трябва да бъдат създадени достатъчно услуги и приложения, които да оправдаят инвестициите в Галилео. Докато бъдат пуснати в експлоатация въпросните 18 спътника, Извинете, поправя се ораторът. До 2014 година ще бъдат пуснати в експлоатация 18 спътника, а до 2018 година броят им ще достигне 30. За тази цел трябва да бъдат предложени съпътстващи услуги и приложения, за да си заслужава действително и инвестицията в този проект. Госпожа Хол. Благодаря, господин председател. Наистина е много разочароващо, че членовете на Европейския парламент получават толкова малко информация от комисията, особено когато трябва да гласуваме за заделянето на средства по програмата Галилео. Ние не можем да гласуваме финансирането и без да разполагаме с необходимата информация. Ето защо наистина е изключително разочароващо и незадоволително за нас, че не получаваме такава информация или я получаваме с закъснение. Второ, искам да взема отношение по казаното от господин Ламберц и госпожа Тикал – във връзка с разходите по осъществяването на програмата, то трябва да се направи пълна оценка на финансовия аспект. Трябва да вземем предвид и ситуация, в която може би ще бъде прекъсната дейността по програмата. Но трябва да сравним варианта за нейното частично изпълнение с варианта за пълното изпълнение. Мисля, че трябва да се ориентираме към пълно изпълнение – защото това ще осигури въвеждането на иновации, които от своя страна ще се отразят благоприятно върху бизнеса. А в момента комисията по-скоро клони към едно половинчато осъществяване на програмата, което няма да ни доведе до никъде, но ще ни струва не малко. Господин председател, аз съм е, стреснат от това, което се случва. Комисията до сега не е доказала, че е способна да управлява големи проекти. Да, действително върви напред все пак. Има напредък. Това е добра новина. И се надявам, че за ИТЕР специално за след обед ще установим това. Обаче и и аз като останалите парламентаристи казвам, че или не четеме ни същи документи, или нещо не е наред. Знаеме, че стотици часове са минали, какво ли не ни се обещавало, обаче в крайна сметка приходите са нула. Публичният сектор, благодарение на парламента, се зае с тази тема и с цялото досие, но трябва да се напомни, че става въпрос за военна независимост, за здраве, за сигурност. няма да зависим от американците и ако утре китайците или американците просто ни отрежат сигнала и ние не разполагаме с Галилео, откъде ще получим сигнала от спътниците? Така че за нас е изключително важно да имаме собствена система. Не можем през цялото време да поставяме под въпрос тази програма. Досието е забележително от към инфраструктура. Нека да го подчертаем. Сега, съгласен съм, че трябва комисията вероятно по-бързо и вероятно по пълноценно да ни дава писмени данни. Ще съберете тази експертна група между съвет и парламент и мисля, че много бързо трябва а, всички да бъдат информирани, не само а, тази експертна група с 12 си парламентаристи, членове на, на различните комисии. Трябва просто всички да бъдем информирани за това докъде е стигнало програмирането. Ако колегите желаят отново да говорим за политическия смисъл на тези програми, можем да го направим, но съжалявам, че вече на този етап, когато вече спътниците са започнали да бъдат изстрелани, отново се подига въпроса дали трябва да спираме или не. Във всеки случай аз съм удовлетворен от това, което ни бе представено и по-специално графика и във връзка с следващите финансови перспективи и обявата през 2011 на законодателни мерки във връзка с финансовите е, преговори. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že... Е, Колегата Тушеновски. Да, благодаря, господин председател. Според мен проблемът се изразява в това, че ние за не знам кой път говорим в нашата комисия за Галилео. Става дума за технически проект, а не за прокламации. И при тези технически проекти става дума за съвсем конкретни неща – трябва да се знае какви сателити ще се е, пуснат, така че комисията би трябвало да ни информира съвсем точно какви ще са действията до 2013-2014 година. На най-настойчиво моля за подробна информация, за подробни документи, в които ще проследим е, развитието по отделните компоненти на програмата, за да знаем докъде сме стигнали, докъде сме постигнали покритие, пълното покритие е 30 сателита. Така че комисията би трябвало да ни е, предостави всички тези документи, за да знаем какви са разходите през 2012, през 2013, тези предварителни калкулации очевидно са на разположение, но ние ги нямаме, така че докато не знаем нищо конкретно, не бихме могли да вземем решението, което се очаква от нас. Галилео очевидно е най-големият технически проект на Европейския съюз. Проектът е свързан с е, технически проблеми, но има един определен график. Ние всички знаем за какво става дума, когато говорим за проекта Галилей, Галилео, но бихме желали да знаем точния график. Какво се предвижда за отделните периоди, за отделните фази, кога ще приключат отделните части? Не може да ни нали се казва през 2014 година ще ви информираме. Това е неприемливо. Необходими са ни конкретни данни за отделните приложения, за отделните системи. Ако проектът трябва да бъде завършен, то е, трябва да си даваме сметка, че всички тези компоненти и системи са свързани. Американците са далеч по-напред с а, техният проект за GPS. А, ние бихме желали да свържем информационните системи, така че техническата проектна документация ни е необходима, за да знаем какво е гарантирано за 2012-2013 и съответно през 2013, да кажем, толкова и толкова средства трябва да бъдат одобрени от парламента, защото инак проектът е, ще бъде е, прекратен и едно такова прекратяване на проекта ще струва толкова и толкова и така нататък. Всичко това в най-подробен вид е, ни е необходимо, за да можем да продължим дискусията и да решим нещата за нас поне. Без тази информация ние не можем да действаме. Парламентът винаги много ясно и категорично е подкрепял проекта. Но бавайки нещата, а ние ги бавим поради липсата на информация, ние всъщност разклащаме именно и тази първоначално много категорична подкрепа за проекта. И както ви казвам, става дума за чисто технически проекти. Са ни необходими техническите детайли по проекта. Госпожа Хол. Благодаря, господин председател. Искам да взема отношение по коментара на господин Ауди. Той упомена, че Галилео е от значение за военната независимост. Когато в пленарната зала подложихме на гласуване проекта Галилео, комисията категорично отрече наличието на какъвто и да било военен аспект – прогласувахме Галилео като проект, който ще е от полза за цивилните граждани. Бих искала сега комисията да вземе становище по въпроса, а именно дали Галилео е от значение за военната независимост. Колегата Ламберц. Благодаря, господин председател. Искам да започна с същата тема и Жан-Пьер, може би ще ти изненадам, обаче при зелените Аз не проявявам наивност. Естествено, че това е въпрос на военна независимост. Естествено, че е важно за Европа да съществува с такава система за навигация е, самостоятелно. Някои казват, е да, не искаме нищо военно, е, край на армията, край на оръжията. Това е много симпатична визия, обаче в е, света, в който живеем, това няма да настъпи незабавно, така че има такава а, военна полза. За това съм съгласен с тебе. Но, какъв е проблема пред нас? Можем да решим, че стратегически имаме нужда от това. Обаче, първо, знаем много добре, така както каза и Фиона, че няма да разполагаме с пълна система. Тоест, половината система няма да бъде задоволителна и затова няма да има нужда. Тоест, интереса ни е да имаме пълна система. И проблема ни, същото е с ИТЕР, е, че ние подписваме чекове, но те не носят нищо, защото ни се казва, ще струва това, после два пъти по толкова, после три пъти по толкова и не знаем къде ще приключим с подписването на чековете. Искаме да знаем какво получаваме срещу парите, които изразходваме. Съжалявам, че го казвам, но аз мисля и че е важна самостоятелността на Европа, не само в областта на отбраната, но трябва да знаем дали разполагаме със средствата за нашата самостоятелност и в един момент е, наистина трябва да разберем къде си хвърляме парите. Сигурно ще е, ми кажеш, че това е един вид завръщане през позореца. Обаче, искам да се повтори, че ни трябва пълна система Галилео и ако това означава закъснение с 10 години в ИТЕР, добре, няма проблем. Просто ще отложим инвестициите за ИТЕР ето това е пътя, по който аз размишлявам. Не трябва просто да се казва, че да, трябва да убием, да речем, Галилео и трябва да се върнем назад и така нататък. Не, аз винаги съм бил а, утрафен на тази идея и гласувах на времето. Но трябваше да се разбере, че извън публично-частните партньорства беше много важно наистина и обществения сектор да води този проект. Но в един момент трябва да се спре, да се видят новите графици, новите цифри и да се вземе ново решение. Аз тук не поставям под въпрос самите решения и няма да го правим всеки две или три години, но нека в един момент да разбереме цифрите и да преподпишем отново и да спрем да дискутираме. Благодаря. Да, думата отново на комисията. Благодаря ви, господин председател, и още веднъж много се радвам, че Галилео е толкова важна тема за парламента и е, произвежда такива разисквания, въпреки, че днес наистина не разполагате с тези данни, които е, търсите вече от месеци наред. Всички тези въпроси ще ми позволят едновременно да потвърдя някои аспекти и да поясня някои други. Започвам с аспектите, които днес трябва да ви потвърдя. А именно, че Галилео няма да спре до 18-те спътника. Няма да спре нито с 20, нито с 24 спътника. Целта на комисията и предполагам и на целия съюз е да постигнем пълната система. Комисията разполага с регламент, т.е. Имам нормативна уредба, която трябва да спазвам. Става въпрос за закон, който е гласуван от съвета и от парламента. И то, с този закон се изисква от мен да осигуря пълната система, която да осигури пет услуги. Възоснова на тази цел работя и аз така планирам нещата. Обаче отвъд целта имаме действителност. И тази действителност е свързана вече с финансовите аспекти. Днес с парите, с които разполагаме, не сме в състояние да сключим договори за 28 спътника. Тоест, имаме две възможности. Или ви казвам, че изоставям проекта, или ви предлагам начин, стратегия, според които да се оптимизира въвеждането на системата стратегията, която комисията ще представи именно в това съобщение, това мога да ви го, приз... да ви го кажа тук, защото вече не е тайна, е именно да процедираме поетапно. Първият етап е през 2014 да се пуснат трите услуги. Отворената услуга, услугата Search and Rescue и третата услуга PLS – Public Regulation Service. Защо? Защото това е всъщност възможност. Това е прозорче. Не мога да чакам 28-те сателита, за да навляза на пазара трябва да дам възможност на гражданите да работят, да опознаят Галилео, да могат да почнат да развиват техните е, приложими системи и приложими програми. Втори етап, 2016-2017 година, разбира се, това ще зависи от финансирането и от това как ще се оценяват, как ще се развиват договорите, е да постигнем пълната система. Това е целта и ви го препотвърждавам не няма да има компромиси спрямо тази цел. Никога. Държа да споделя, че аз работя вече 10 години за този проект и аз съм фенка на Галилео, така че просто не мога да кажа тук, че съществува полусистема. Не съществува само една цялостна система, която обаче навлиза бавно, но системата трябва да бъде пълна. Напълно съм съгласна с вас, че вие имате нужда, преди да вземете някакво решение по стратегията, да разполагате с всички данни. Това и за комисията е абсолютно необходимо условие. Никой не може да решава, без да е сигурен, че разполага с цялата информация. И именно чрез това съобщение след това 3 месеца едва, и след това по-официално, чрез законодателно предложение в рамките на новите финансови перспективи, комисията възнамерява като програмен управител на, на, на тази тематика да ви съобщи как ние сме изразходвали бюджета, който ни бе поверен от преди две години. С колко пари разполагаме до края на настоящия период? Защо се наложиха нови разходи? Защото вие трябва да знаете защо. Според комисията, източника не е именно лошото управление, а става въпрос за реалност, за действителност. И хората, които искат наистина програмата да завърши добре, трябва да знаят защо се наложиха тези свръхразходи. Още нещо ще ви кажа. Да се разбере как чрез тези свръхразходи програмата трябва да се справи с рисковете. Т.е. има ли техническа възможност за, за е, нова концепция за евентуално отлагане е, в програмирането. И последният аспект, който трябва да ви е ясен, е не само свързан с финансовата цена, но с разходите на експлуатационната фаза, защото целта не е просто да въведем система с 28 спътника в орбита – само за да ги гледаме тези спътници. Целта все пак е да експлуатираме системата и така ще придобие тя стойност. Комисията е в състояние възоснова на проучвания от последните 14 месеца да ви представи първа оценка. Начална оценка. Оценка, която е в многогодишна рамка. Не се правят тук цифрови оценки само за няколко години. Става въпрос за експлоатация в продължение на 5 до 10 години. Тоест, минаваме отвъд а, финансовите перспективи на Съюза. Става въпрос за нещо прагматично и реалистично в световна в световен мащаб за световна система като Галилео. Тоест, не можем ние да сключваме договори за 3 години. Ако трябва да се управлява такава система, трябва да има много по-дългосрочна перспектива. И тук казвам, че комисията е в състояние. Просто ви моля за още малко търпение от няколко седмици, няколко дни или няколко седмици, за да ви предоставя всички тези данни, с които по-добре ще можете да прецените положението и да можете да вземете е, вашето решение за бъдещето на тази програма. Ще се опитам да приключа накратко, господин председател. Повдигна се въпроса за ролята и за ползата на изследователските програми. Галилео познава тази възможност. До сега стратегията ни е да се изплати инфраструктурата чрез собствените бюджетни линии, но всичко това, което е е, приложни програми, от момента в който се навлиза вече в творческите аспекти на пазара, там вече се ползват инструменти и финансиране от страна на научно-развойни програми. И възоснова на тази цел ще продължим подобни процеси за бъдеще. Приключвам. Като ви казвам, че моя комисар и нашите служби са на ваше разположение, за да обсъдим всеки един аспект, свързан с програмите, не само в рамките на експертната група, но и тук в комисията. Ние сме на ваше разположение и с удоволствие. Благодаря ви. Колегата Води също би желал да направи кратки бележки по темата. Или не? Отказвате се. Добре. Тогава ще благодаря много-много сърдечно за изказванията. Госпожа Хол, извинете. Госпожа Хол, сигурна съм, че не го направихте съзнателно, но не отговорихте на въпроса ми за военната независимост. Дежоле. Напълно сте права, съжалявам. Наистина, там където искам да потвърдя нещата, това е гражданска програма, под граждански надзор. Това е Галилео, но вече в приложните програми, наистина сред тях, възнамеряваме да има такава, но тук вече става въпрос за нещо друго. С, в програмата ПРС може да има правителствени програми и военни програми, но не трябва да има объркване между това – дали системата самата е военна или не и дали има приложни програми, които проистичат от системата, които да са военни. Има огромна разлика. Преди около месец парламента и съвета започнаха да работят по предложение на комисията относно принципите за достъп до тази услуга ПРС. Не знам дали сте в течение, но вече има такива дискусии. И бихме могли да обсъдим същото предложение и в парламента, защото решението трябва да се вземе едновременно и от парламента, и от съвета. Намирам, че това е наистина повод да се разяснят тези аспекти. Същевременно през юли имаше доклад от госпожа Копа и в този доклад се отчитаха и тези аспекти. И там се правеше такова разграничение между гражданска система под гражданско наблюдение и какво става вече в приложението и в приложните програми. И така, ще благодаря още веднъж много сърдечно на всички, които участваха в тази дискусия. За първи път е, чухме е, едно наистина разумно, логично обяснение от страна на комисията. Благодаря много сърдечно за това. Много ви моля във всеки случай да обърнете внимание на настоятелната молба на колегите да получат е, цялата документация с необходимите данни и факти, защото понякога и една-две страници са достатъчни, стига да съдържат съществената информация. Колегата Ремек. Благодаря ви много, господин председател. Бих искал да благодаря на всички колежки и колеги за много активното участие, за изказванията им. Благодаря и на представителката на комисията за това, което съобщи пред нашата комисия. За съжаление, нещата не са променени в сравнение с това, което направихме и констатирахме сутринта. Продължаваме да настояваме за информация. Липсва ни информация. Това искане остава валидно и както взехме решение рано сутринта, трябва да подготвим писмо до комисията с нашите искания. Още веднъж повтарям, не става дума за, за доклад по законодателна инициатива, става дума за е, друг е, доклад, доклад от съвсем друго естество. Необходимо е да обхванем всички политически измерения на потребността от е, една спътникова сателитна навигационна система. Като в е, нашия доклад ние бихме желали да обхванем и всички останали сфери, които са свързани с проекта. Става дума за проект, който ще донесе полза за различни сектори, за различни отрасли – Съгласно едно английско изследване, всички сфери, свързани с космическите изследвания, е, показват много по-голяма устойчивост е, е, спрямо финансовите сътресения и економическите кризи. 7 милиарда са печалбите в е, тези сектори и е, това в никакъв случай не е за пренебрегване. Но нещата няма да потръгнат, е, ако продължаваме да действаме така, както до сега. Ние действаме така по модела на саламчето, на части на части, се опитваме да направим нещо. Това, което се опитваме да направим в момента е да обхванем целия проект – Европа за първи път всъщност разработи концепцията за една система, която има гарантирано гражданско предназначение. И а, доколкото съм информиран, няма друга такава а, система с граждански характер. Европа е също така конкурентно способна в тази област, както е, САЩ и Русия и ние би трябвало да набавим необходимите средства, за да финансираме системата. Трябва при всички положения да работим много по-ефективно, отколкото до днес и днес включително. При една добра, надежна подготовка Нашият доклад би могъл да допринесе много съществено за реализацията на Галилео. Да, благодаря ви още веднъж много сърдечно. Благодаря на е, всички. Надявам се, че комисията ще направи всичко възможно, за да бъдем информирани за актуалното състояние на нещата. И така, обявявам обедна почивка.